God morgon och varmt välkomna till att återuppta utskottsmötet med jämställdhetsutskottet. Е, добро утро! Е, добре дошли на този, този втори полуден от заседание на нашата комисия. Както обикновено ще започнем с дневния ред. Е, съгласни сте с дневния ред? Знам, че имаше предложения за изменения в дневния ред. По искане на мадам Ана Заборска, която е докладчик по доклада по наша инициатива по политиката за равенство между мъжете и жените и борбата срещу младежката престъпност гласуването ще бъде отложено, обаче въпросът си остава в дневния ред и можем да го обсъдим, нали? Е, има подобно искане и от името на госпожа Йена Кудакис която отговаря за сексуалното малтретиране, сексуална експлуатация на деца и детска порнография. Гласуването също се отлага, но въпросът си остава в дневния ред и ще имате възможност да го обсъдите пак. Е, колкото е, до доклада, за пътуването в Исландия. Е, той отпада от дневния ред, е, защото нямахме възможност е, да го напишем. С тези промени приемаме ли дневния ред? Добре. Следваща точка от дневния ред. Съобщение на председателката. Няма съобщения. Нямам допълнителна информация. И продължаваме с четвърта точка – одобрение на протокола на заседанието от 2 септември 2010 година. Е, в папките сте по... ви е раздаден протокола. Ако нямате възражения до края на заседанието, е, приемаме, че протокола е прият. Съгласни ли сте? Добре. И така, стигаме до пета точка от дневния ред. Това е доклада на Яна Кодакис е, срещу сексуалното малтретиране, сексуална експлуатация на деца и детска порнография. Е, Водещата комисия е комисията Либе, комисията по граждански свободи. И е, така, незабавно давам думата на госпожа Яна Кодакис за да може е, тя да ни запознае с въпроса, за да можем да го обсъдим, но няма да гласуваме днес. Е, вече говорихме за това на заседанието ни на 2 септември. Искам е, да подчертая, че Комисията по граждански свободи на 29 септември подаде устен въпрос. Госпожо докладчик, имате думата за представяне на доклада. Добро утро на всички. За мен е удоволствие да бъда тук днес. Аз а, а, мисля. сега, си, сега си разпространявам а, бактериите. Е, мисля, че е, в общи линии всички изменения се свежда до едно и също нещо. Сега ние в е, кабинета ми обединяваме измененията, за да постигнем компромиси и това ще ни улесни живота на всички. Сега говорим за престъпленията онлайн. Единственото, което е спорно, дори не е спорно, е, че някои смятат, че трябва да има специфични предварителни съдебни решения. Аз мисля, че трябва да следваме най-добрите съдебни практики за възрастова граница от 6 години. Аз лично не искам да има специфични присъди по две причини, защото може би бих поставила твърде високи присъди, обаче не мисля, че това ще мине. Може би по-скоро ще затрудни ще затрудни цялото становище и за това не искам да се придържам, искам да се придържам към становището. Да, сега това е един от въпросите. Другия въпрос е дали да отстраним или да блокираме? Аз пак мисля, че има становище в мнението, но можем и с това да се справим, защото можем да постигнем компромис, да сложим и двете неща, защото и двете са ни необходими. Така че за момента искам да знам дали искате да имаме заседание на докладчиците в сянка или аз да постигна компромис чрез интернет. Мисля, че така е по-лесно, но ако искате среща, нямам нищо против. Е, вчера Комисия култура гласува по този въпрос. Не знам за сега как точно са гласували, не знам окончателния доклад. Мисля, че те гледат на въпроса чисто технически и не го гледат от гледна точка на пола или на чисто хуманна гледна точка и ще бъде коренно различна от нашата. И затова искам да благодаря на всички, които подадоха изменения, защото измененията са хубави и те всъщност засилват доклада. Точно това очаквах и на това се надявах. Така че сега очаквам да чуя вашите мнения. Благодаря ви. Благодаря, госпожо. Благодаря за вашето интересно изказване. Сега давам думата на колегите, ако имат някакви съображения, коментари. Госпожа Заборска, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да Поздравя госпожа Яна Кодакис за отлично свършената работа. Наистина, приветствам, че в този доклад се взети предвид всички изменения. Неодавна бе приета писмена декларация на същата тема. В която са залегнали някои съображения относно свободата на словото и свободата на интернет. Аз се радвам, че ние сме последователни в подхода си и доклада се подкрепи изцяло от НП, моята политическа група. Благодаря, госпожо Забърска. Господин Жива, имате думата. Благодаря, госпожо председател бих искал. Нямам никакви забележки, нито по текста, нито по свършената от докладчика работа. Поздравявам докладчика. Питам се обаче и имам съмнение по една тема и бих искал да знам какво мислят колегите по този въпрос. Тук се говори за деца. Детето е, е според е, дефиницията е, човешко същество и лице, което не е полово озряло. Сега на моменти става дума за лица а, под 18 години а, е, и понякога става дума за полувъзрелост, понякога става дума за пълнолетие. Така че бих искал да да разбера всъщност е, за какво точно говорим и как, и как точно ще определиме това дете. Полувъзрялост или е, непълнолетно лице. Госпожа Майснер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Може би докладчикът искаше да отговори, но може би по-добре да зададем всички въпроси. Сега порнографията е престъпление, независимо от а, възрастта на лицето и на детето. Но наистина е необходимо да, да, да обсъдиме този въпрос. Сега, разбира се, това не е проблем, който засяга само жените. Вярно е, че по-често жертвите са млади момичета, отколкото млади момчета. Е, повечето пъти престъпниците са мъже, жените понякога са техни съучастнички, но е, бих искала да наблегна и да обсъдиме въпроса, свързан с е, терапията, лечението. Какво би могла да се да се направи, за да се забрани е, излъчването или показването на е, порнографски и педопорнографски е, снимки по интернет. Доколкото разбрах, в, Англия, в Великобритания съществува е, зелена е, телефонна линия, в която потенциалните престъпници могат да звъннат преди да предприемат съответното действие. Така че, мисля, трябва да видим и ние какво можем да направим по този въпрос, госпожа Барлер. Благодаря ви. И аз бих искала да благодаря на Марина за свършената работа. Бих искала да кажа две неща. Първо, що се отнася до възрастта. Става дума за потъпкване на човешки права, така че тук смятам, че а, трябва да, да считаме а, за възраст трябва да смятаме, че е, става дума за лица на 18 години, не под 18 години при всички случаи. Защото обикновено, когато говорим за, за, за деца, юноши, е, става дума за лица под 18 години. А, включително и в Конвенцията на ОНЕ за правата на децата е записано, че става дума за лица под 18 години. Сега Марина си задава въпроса как бихме могли да блокираме вебсайтовете е, и Несъмнено има и други източници за набавяне на, на подобна информация и на подобни материали, но но смятам, че е, би трябвало да се потърсят начини просто да се закрият тези сайтове, не само да се блокират. Е, може би Имаме а, лице, което, е в, а, което работи в Съединените щати във връзка с защита на личните а, данни. Може би това лице би могло също така да ни а, информира относно сайтовете, които са в Съединените щати, защото а, нека не забравяме, че голяма част от тези сайтове са или в Русия, или в Съединените щати. Благодаря, госпожо Бавара, Госпожа Боскюр. Eh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата, разбира се, на първо място. И искам сега да издам един въпрос. Защото всъщност господа Янакодакис го повдигна в въведението си, а именно, че би искала да бъдат блокирани или даже затворени някои от веб-сайтовете. Аз обаче си мисля, че заличаването на такива уебсайтове или блокирането им е доста крута мярка и трябва да я обсъдим. Първо. Второ. Аз нямам специални изменения. Аз представлявам комисията Либе в а, този дебат, но искам да попитам какъв ще бъде срокът на давност за тези престъпления. Това е със сигурност спънка за потрепевшите деца, момичета или момчета, които са пострадали от а, такова престъпление и едва след 3 или 4 години, когато вече са пълнолетни, се осмеляват да подадат жалба, то тогава просто им остава две или три години, за да доживеят до наказанието на престъпника. Ако пък става дума за деца, които са в някакъв център за приемни грижи или възпитателни центрове, то тогава там нещата се осложняват още повече. страда доверието. Страда доверието в самата институция. Благодаря. Так, мисис Боскурт. Окей. Благодаря ви, госпожо Боскурт. И сега отново има думата госпожа Яна Кодакис за да отговори на въпросите и да направи края заключителните бележки. Um, right, I've, I've Всъщност искам да кажа е, следното. Е, първо трябва да имаме предвид детето, защото ние правим разграничение. Е, с предложението на комисията възникна проблем. Едно от измененията твърди, че става въпрос за блудства с дете до 7 годишна възраст. В Великобритания 16 години, в Ватикана на 12 години и всъщност говорим за дете и за юноша на 18 години. И разликата е, че макар и е, да има е, сексуални блудства, сексуално престъпление с е, двете, ние можем да приемем възрастта за 17 години, че сте позволен да имате полов живот. Обаче, ако по принуда го изпълнявате, то тогава е недопустимо. Така че това е, е технически въпрос, за да има разграничение. Ние правим разграничение между деца и юноши. Да, е, и в двата случая има е, полово насилие, има полови блудства и в двата случая това е, стават е, закононарушения. Е, и жените също могат да получат такова нещо. Не знам как става в другите страни, обаче в Великобритания има екипи между мъже и жени, е, съпруг и съпруга. И в някакъв случай ние трябва да признаем защо жените го правят, защо стават съучастници, дали е под влияние на натиск риск от съпруга. Това е друг въпрос, но по принцип трябва да разберем защо е, жените по някакъв начин е, стават съучастници в такива блудства. Е, сега трябва ли да има отмяна? Да, по две причини. И в едно от измененията се говори, че в, Велико... че в целия Европейски съюз трябва да има телефонен номер, който да могат всички да се обаждат. Обаче сега в Въпрос е дали трябва да има и съвети за близките на извършителите на блудствата, които също страдат. Аз вече съм се срещала с подобни семейства и е доста трудно, когато сте женен или смятате, че сте е, женен за семейен човек, е, който е арестуван е, за такива блудства и ако той сам има семейство, това просто е, смущава цялото семейство, може да се стигне и до раздяла. Може би затова е необходима някаква подкрепа, някаква помощ. Сега отиваме към интернет. Специално в интернет ние трябва да приемем, че и в идеален свят трябва да го заличим, просто да се отървем от него. Обаче на практика това не може да се случи и в действителността просто това не може да се случи и за това би било е, е, кратко да се каже, след като не можем да го заличим, да го оставим, но просто трябва да го блокираме. Децата, те не са деца, може да са и юноши, е, но по принцип е, е, те знаят, че има сни снимки, че има и е, по някакъв начин е, те до... Е, притърпяват блудства, просто гледайки ги. И затова трябва да сме силни в резултатите. Ако не можем да го се отървем от него, трябва да бъде блокирано. Но заличаването очевидно не може да стане. Сега по наказателното право забравих последната точка. Мисля, че... А, да. Да, за дамата там. Е, е, да, всъщност доколко, колко време едно престъпление е престъпление, зависи от държавите членки. В Великобритания има различни казуси, е, когато деца, имало лобуста с деца, когато децата са били много малки и не знам какъв е, е срока и давността. Може би е, трябва да се променят национално, да се промени наказателното право в отделните страни. Сега мисля, че е късно за изменение, за да препоръчаме на държавите членки да помислят по въпроса, но не знам технически как може да стане това на настоящия етап. Така това удовлетворява ли всички в някаква степен? Мисля, че има допълнителен въпрос от господин Жовен. Заповядайте. Искам да наблегна на тази точка. Отново искам да се върна на тази точка. Член 2 от предложението на комисията, член 2а, определя детето като лице под 18 годишна възраст. За мен това е добре по-малко от 18 години. Така че всеки друг проект би трябвало да се равнява и да се прилага към деца до 18 години. До тук добре, но в член 3 в алинея 2 и 3 от член 3 комисията казва, говори за дете, което не е постигнало полова, полово пълнолетие. Във Франция 16 години. В член 2 се казва, че се прилага към всички деца под 18 години, а в член 3 се казва в някои случаи да, но не на тези под 18 години, а тези, които нямат полово пълнолетие, т.е. във Франция 16 години. И сега, като чета член 3, между 16 и 18 години, всъщност тези разпоредби не се прилагат. За непълнолетните те не се прилагат. Мисля, че това е грешка. Е, когато се говори за полова зрялост, просто да се говори за полово пълнолетие, да се говори за 18 години. Мисля, че не е внесено нито едно изменение по този точка и също и по темата. Аз не съм внесъл изменение, защото е, скромно смятам, че тези е, две изречения на комисията просто ми обегнаха да се е, сведе пълнолетието до половото пълнолетие. Ако смятаме, че трябва летвата да сложи на 18 години, може би трябва да внесем изменение. Ясен ли съм? Мисля, че трябва да си остане летвата на 18 години. Е, това е и половото пълнолетие. Ако се промени тази възрастова граница, ще има други разпоредби, възниква проблем. Е, просто трябва да има някаква граница. Oh, Извинявайте. Аз, според мен, 18 години трябва да бъде възрастта. Това е просто послед... 18 години е летвата. Такъв, но ако, ако смятате, че трябва да уточним нещата, разбира се, бихме могли да го направиме. И в такъв случай наистина можем да внесем устно изменение. Да, мисля, че наистина в член 3 алинея 2 и 3, да премахнем думите полова зрялост, защото инак просто става неясно. Преди това говорим за 18 годишни лица, навършили 18 години. Е, така. Ще гласуваме този доклад в комисията на 29 и 30 ноември. Комисията по гражданските права ще гласува през март. А сега следващата точка от дневния ред. Благодаря още веднъж на докладчика за извършената работа. Сега преминаваме към доклада на Анна Заборска. Инициативен Доклад на Ана Заборска приносът на политиките на ЕСЕ в областта на равенството между мъжете и жените за борбата срещу младежката престъпност. Обсъждали сме въпроса с експерти на 23 юни Обсъдихме този въпрос с експерти на 28 септември. Обсъдихме тук доклада в рамките на нашата комисия. Междувременно бях 28 изменения. Днес ще обсъдим отново доклада. А сега първо искам да дам думата на госпожа Заборска, за да ни представи своя доклад. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да да благодаря на всички, които участваха в подобряването и уточняването на този проект доклад. Благодаря на членовете на Комисията на жените, които а, така активно се ангажират за борба срещу това срещу този социален проблем, младежката престъпност. Много изменения бяха внесени, беше необходимо известно време за превода на тези изменения. Затова аз помолих да се отложи гласуването на този доклад и благодаря на координаторите, че се съобразиха с моето желание. Както каза госпожа Яна Кодакис, ще трябва да се обединим около компромисите. Това може да стане на заседание с докладчиците в сянка. Сега няколко коментара по измененията. Поне половината от измененията се позовават на документи, препоръки и а, са отправени към комисията и държавите членки, призовавайки ги да а, предприемат съответни действия в тази област. Същевременно трябва да се осигурят равноправни условия между мъжете и жените в общата борба срещу младежката престъпност. Проблема не е в липса на законодателство, а в неправилното или недостатъчното прилагане на съществуващото законодателство. Струва ми се, че можем да постигнем 11 е, компромиса, обединявайки различните изменения по категории. Мисля, че това може да стане в следващите а, дни с помощта на колегите. Има и някои специфични изменения, които няма да, които няма да назова сега и няма да назова и техните автори. Но искам да спомена едно изменение, което засяга общата общата декларация. за човешките права. И макар и заложеното в изменението по принцип да е добро, струва ми се, че е, не трябва да се опитваме да променяме една дефиниция, която е залегнала в един е, официален документ, който е, е в сила отдавна. Що се. Отнася до майчеството и правото на родителите да изберат кой ще упражнява правото си на родителски отпуск. Е, за в това изменение аз е, не съм уточнила какво разбираме под семейство. Също така едно изменение свързано с е, децата, които живеят в е, бедност. Тук трябва да разграничим между изваредна, дълбок, голяма бедност и бедност въобще. Нека не забравяме, че тази година е Европейска година на борба срещу бедността, за борба с, с бедността. И смятам, че подобно изменение ще бъде прието. Господин Чимански някакси а, промени моята формулировка, моята... Но струва ми се, че в крайна сметка и двете версии са практически еднакви или съпоставими. Става дума за е, младите хора, които имат право да изразят своите позиции и да е, се изразят, както вече споменаха има и изменение свързано с майчеството, родителския отпуск. Бих, искала също, бих искала също така да спомена изменения 17, 11, 78, 85, 139, 156. Това са 10 изменения, внесени от различни колеги, които обаче е, по, същ, по същество имат е, нещо общо. Става дума за родителските права и родителските задължения. Е, преди това казах, че искам да, да а, добавя нещо свързано с, с осиновяването, но когато става дума за престъпления или престъпност, младежка престъпност, трябва да видим и къде е ролята на семейството, каква е отговорността на семейството, на родителите в много държави членки. Родителите отговарят за е, извършеното от децата, поне до известна възраст. Разбира се, законодателството е различно в различните е, държави членки, но ако е, родителите, ако се счита, че родителите са отговорни за действията на децата си, те трябва да могат да упражняват своите родителски права и, за, и съответно те имат и права и задължения Така че аз ще разговарям с а, а, тримата колеги, а, които искат а, да заличим от текста правата и задълженията на родителите. приехме доклада на госпожа Бацели. В нашата комисия и целият парламент прие прие този доклад, е, в който са, е, се описва ролята на семейството и на обществото е, в борбата срещу младежката престъпност. Аз смятам, че семейството играе ключова роля в борбата срещу младежката престъпност. В един друг, в една друга линея. Аз се позовавам на организации, асоциации, които трябва да участват активно в борбата срещу младежката престъпност. Те многократно са били споменавани и по време на публичното изслушване, и в други документи. И Става дума за а, асоциации. Някои колеги биха искали а, да, да заличат а, религиозните асоциации или общности и така нататък. Аз не виждам защо обикновено тези тези организации, асоциации работят много с е, жертвите на престъпления, на хора в е, уязвимо положение, така че а, при обсъждането на положението на ромската общност в а, е, Франция стана дума, стана ясно, че има а, ромски общности в много държави членки и църквата и църковни асоциации, организации са работили много с тази общност, така че смятам, че би трябвало да цитираме след като цитираме училищата, семействата, други асоциации на гражданското общество, не виждам защо, не, защо трябва да изключиме е, религиозните общности или асоциации. Защо госпожа Николай е, предлага също така да заличиме е, нулевата търпимост прямо е, възрастните? т.е. възрастни или родители, които насърчават децата си да извършат престъпления. Защото тъй като децата не са отговорни по смисъла на закона, често родителите насърчават децата да извършват престъпления, така че трябва да има нулева търпимост спрямо тези възрастни, които насърчават подобно поведение. Струва ми се, че би било целесообразно в доклада да се каже, че Държавата трябва да поеме своите отговорности. Държавата в крайна сметка гарантира прилагането на недискриминационна политика, равноправно третиране. Миналата седмица Обсъдихме въпроса свързан с отпуските по майчинство, заетостта при жените е, и имаше известни резерви от някои е, колеги, които смятаха, че е, работодателя не трябва да заплаща отпуската по майчинство. но аз смятам, че държавата е отговорна за демографската политика и съответно трябва да понесе разходите за това. По този начин, по някакъв начин ще се постигне баланс на пазара на заетостта. И още нещо. Условията, при които младите хора биват задържани, независимо дали са в поправителни домове или в е, затвора и правото им да упражняват е, своята е, свободата на вероисповедение, примерно да могат да се молят по време на Рамадан. Аз не приемам това не защото имам нещо против исляма, но струва ми се, че не става дума само за мюсюлмани, които са в затвора или в поправителни домове и така нататък. В такъв случай трябва да цитираме и другите вероисповедания. Ако цитираме само исляма, това ще бъде просто дискриминационно спрямо другите вероисповедания. Аз мислех също така да наблегна на най-важното. На практика го направих. Но съм така приемам голямата част от измененията И виждам, че различните политически групи просто са се постарали по някакъв начин да подобрат съдържанието на доклада чрез преформулиране. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Заборска. Благодаря ви за това предложение. Проекто доклад много добре представен и защитен от вас, госпожа Томсън. Лично аз съм докладчик в Сянка. Аз е, искам само да... Е, няма да взема отношение по измененията, а на част от вашето изказване. Е, няма да казвам кое е правилно и кое е погрешно, обаче мисля, че в различните държави членки положението е различно. В моята страна и защо в скандинавските страни хората ще бъдат засегнати, ако църквата трябва да решава социални проблеми, защото църквата не трябва да играе роля в социалните проблеми. Ние имаме държава на благоденствието. Всеки един плаща 50% от трудното си възнаграждение и е, заради това е, трябва държавата да решава тези проблеми и за нас това е обида, ако трябва да се обръщаме към частни организации, за да решават подобни проблеми. Така че аз не казвам дали ще бъде по-добре или по-лошо. Е, е, да се придава някаква стойност на това. Просто казвам, че действителността в държавите членки е много различна и за това за нас няма смисъл да е, се обръщаме към църквата, да, независимо от това дали става въпрос за роми, за младежка престъпност и така нататък, защото това е задължение на държавата. Благодаря, госпожо Томсън. Да, заповядайте, господин Жовен. Да, благодаря. Благодаря и аз искам да взема отношение по това, което току-що чухме. Не става дума тук дали сме за или против църквата и духовенството. Не говорим за това. Младежката престъпност е много комплицирано явление, така че е наивно да си мислим, че това може да бъде разрешено само от държавата държавата, колкото и могъща и всеприсъстваща да е тя. Знаем, знаем, че държавата трябва да черпи сили от цялата социална тъкан, от всички асоциации, неправителствени организации и други подобни, които подпомагат безпризорните деца, църквата църквата, знаем, поне в исторически контекст в Европа, църквата или църквите в множествено число имат социална роля. Разбира се, обаче има и светски агностични организации, които се занимават със същото нещо. С други думи, това не е въпрос дали сме за или против църквата и духовенството. Това дебата се води на друго равнище. Има, разбира се, верски организации, които обаче са с различен статус. Какъвто и да е техният статус, обаче те реално съществуват. Така че би било глупаво да си затварим очите пред една съществуваща реалност и да зачеркваме възможности. Разбира се, Франция е светска държава но в исторически контекст този светски дух даже понякога е бил защитаван с цената на всичко. С други думи, дебатът не е този, който опитваме да да наложим. Благодаря. Господин Шимански. за глас, ми не за злых И аз е, също искам да взема отношение по този въпрос. Аз не виждам някакво отрицателно намерение или някакъв антиклерикализъм. Може би просто е въпрос на неправилно разбиране. Това не е въпрос нито на унижение, нито на чест. Аз смисля, че ние Просто трябва да изискваме от всеки един, от всяка група, която може да направи нещо, за да подобри положението. Дори най-богатите държави не могат да решат всички проблеми. Винаги има места, винаги има области от живота, където държавата не може да мисли и да прави всичко. Трябва доброволци. Е, трябва да има хора, които действат от свое име, независимо от държавата, е, която понякога може и да навреди. Така че аз е, мисля, че трябва внимателно да обмислим въпроса, защото не искаме да ни възприемат като парламентарна комисия, която гледа на всички въпроси от верска или неверска гледна точка. Аз мисля, че трябва да бъдем обединени в опита си да намерим някакво решение. С други думи, да избягваме емоциите. Много институции в родината ми, в Полша, дори в затворите нямат достатъчно средства и всички знаем, че сме в криза. Е, има опасност от бедност, от недостатъчно средства навсякъде в Европа. Е, тук в Европейския съюз в много държави членки има такива проблеми и е, за това аз е, уважавам всички намерения, но трябва все пак да избягваме недоразуменията. И е, е, смятам, е, че трябва да избегнем излишните емоции, е, които могат да навредят на целите, които искаме да постигнем. Mrs. Figuredo, varsågod. Госпожа Фигередо. А, ah, окей. Okay. Президент. Много благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Аз казах, че нашата докладчица в Сянка не е тук в момента, но така или иначе аз искам да взема отношение по дебата с оглед на това, което вече изслушахме до момента. И да изразя изобщо отношение, тъй като познавам въпроса. В моята страна, в моята държава, основната отговорност се носи от държавата и от семействата. Разбира се, държавата определено е със светски характер. Но това в никакъв случай, разбира се, не означава, че не бива да взимаме предвид възможното участие на някои организации, включително и религиозните такива. И в моята страна от векове насам този вид религиозни организации имат много голяма тежест, освен всичко останало и защото държавата не не се, не се справяше. След а, революцията през 74-та година в Португалия държавата започна всъщност да пипа по-твърдо до момента, не го правеше. И това всъщност даде веднага резултати. Няма вече толкова бедност, децата са обгрижвани в по-голяма степен. Но, все пак е, сме далече от е, всички възможни отговори на всички възможни въпроси кризата, ограниченията, бюджетните орязвания има съкрушителни последствия. И католическата църква особено често се оплаква от това, че бедността непрекъснато расте. И толкова случаи на крайна бедност се регистрират ежедневно, че църквата просто не смогва. И не само църквата, и други организации. Ето за това смятам, и с а, оглед на това, че тук водим политически дебат в Европарламента, смятам, че трябва да се грижим най-напред за доброто водене на държавни, обществени политики за борба срещу детската бедност Детска бедността е една от основните причини за детската престъпност. Разбира се, че не е единствената, но неравенството и бедността и мизерстването са сред най-важните причини. И тук ролята на държавата е важна. Това, това можем, за това можем да намерим много потвърждения в историята на моята страна, Португалия. Преди революцията от 1984 година, Имахме много случаи на престъпно поведение, точно за това, защото държавата и останалите обществени фактори не се наместваха достатъчно. След това се получи спад именно в престъпността, именно благодарение на държавната намеса. Сега обаче вървим в обратната посока поради урязването на бюджетни средства. С други думи, какво искам да кажа с всичко това, че ролята на държавата е важна. И това е въпроса, който би трябвало да ни занимава, а не дали религиозните и други верски сдружения имат право на участие или не. Нека да признаем, че всички организации, били те са светски или верски характер, гребат в една и съща посока. Това, което трябва обаче да бъде водещото начало са политическите, обществените политики. Благодаря ви, госпожо Фигередо. Е Сега госпожа Синклер, ако обичате. Uh, благодаря. Е, всъщност е, въпросът е много емоционален, защото ние по принцип не искаме религиите да се намесват и трябва да сме много внимателни, е, защото във всички успешни общества винаги има ясно разделение между църквата и държавата. И в е, тази ситуация аз смятам, че трябва просто да има сътрудничество и е, не може Европейския съюз да посочва на е, всяка религия какво да прави или какво да не прави. Трябва да има ясно партньорство при уважение на всяка вяра и да се разбира каква е ролята, която може да играе в обществото. Сега аз искам да приканя тази комисия да не действа брутално и да взима решения в дадена или посока или в друга. Какво да се прави дадено в дадено общество? Е, държавата трябва да бъде партньор, обаче не и диктатор. Е, Благодаря ви, госпожо Синклер. Сега госпожа Томсън. Искам само да поясна. Аз не се противопоставям на църквата. И не казвам, че едните са по-добри от другите. Просто искам да кажа, че в отделните страни нещата са различни и там се гледа, гледа на църквата по един или друг начин. Знам, че в много страни църквата е играла историческа роля, подпомагайки хората, уязвимите слоеве на обществото, но това не въжи за скандинавските страни. Според мен е една от причините за младежката престъпност е и дискриминацията спрямо младите мусулмани, защото те на практика някакси не са включени, не са интегрирани в обществото и стават престъпници. И те се обръщат към своята, към своята църква, към джамията. И затова мене ме така, мен, аз се опасявам малко от това измерение, което а, придавате на нещата. Благодаря ви. Благодаря, господа, госпожа Първанова. Благодаря ви, госпожо председател. И нашия докладчик в сянка отсъства, но а, аз а, споделям казаното в Алден и обсъдихме този въпрос е, очевидно Алде също смята, че не трябва да се смесва от една страна светската държава и църквата. Бихме искали да искаме по-скоро да наблегнем на личното развитие, ролята на обществото, ролята на семейството, проблемите на малцинствата, младите хора от рисковите групи и по как можем да да решим този проблем в, на, в паневропейски план, ако мога така да се изража. Става дума за защото престъпността няма граница, така че не смятам, че не трябва да навлизаме в спор за или против църквата. Това в никакъв случай няма да, а, е, ни, да помогне на дебата. А, е, разбира се, тук има и е, представители на страни, в които църквата има влияние, която играе голяма роля. Ние като либерали смятаме, че има някакво противоречие. И, но мисля, че просто трябва да да, да набериме някакъв баланс, за да може тази резолюция наистина да е, изпълни своята Ladies and gentlemen, good morning. We have a slight delay and... Извинявайте, значи започваме с малко закъснение, но нека започваме, за да изпълняваме програмата на нашето заседание. Радвам се да председателствам заседанието на тази комисия, което може би е изненада. <laughs> колегите казват, отдавна трябваше да бъдеш на председателското място, но аз не съм председател, скромен член на комисията. политически подход. На първата страница, както обикновено са представени съображенията, а след това следват конкретните предложения. Разбира се, всичко това трябва да се помести на една страница. Така, такива са изискванията и това е важно да се отбележи. Ето за това сме толкова кратки, а не защото докладът не заслужава по-задълбочени коментари. Разбира се, нашият стремеж продължава да бъде за да правим общи бележки и коментари, а не политически такива. На 10 ноември ще подготвим крайният вариант. След това на 30 ноември се гласува а, в Енви на 25 януари, през март месец на пленарно. Този е календара. Разбира се, госпожа Гийом е на ваше разположение за всичко, което искате да й предложите и дадете като коментар или бележка. Благодаря. Благодаря ви, господин Тарабела. Е, имате думата за бележки. Госпожо Парванова. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Софин Велт е докладчик Сянка по това становище. Тя отсъства и заради това аз ще изложа нашите идеи по доклада. Също така и като докладчик Сянка от Комисията по околна среда. Този доклад е от ключово значение за парламента, защото качеството на здравеопазването беше предложено още миналата година възоснова на Комисията комуникето на комисията. Трябваше през октомври да влезе в пленарна зала, после се отложи за февруари, после отново се отложи. И основната причина, може би, се корени в това, че още не сме готови да изправим пред причините за това неравенство в здравеопазването и как да ги преодолеем. Така че е време да включим в доклада въпроса за половете. Бих казала, че трябват много силни изменения, силен ангажимент. Личният ми опит от работата по други доклади в Комисията по околна среда и, нашите измен... и комисията измененията внесени от нашата комисия, мисля, че много често тези изменения не са получили необходимото внимание. Бях разочарована, защото знам как ние в тази комисия работим и колко сериозно работим. Има значителен процеп, просто значителна разлика при събирането на данните и мрежите в отделните страни. Това е област, е, е, която можем да подчертаем, за да се е, подобри, особено при здравни стандарти. Искам специално да подчертая това. Има възможност за законодателни мерки, за превенция, за обмен на информация и знания между държавите членки, а също така и за посочване на най-добрите практики. Има друг важен въпрос който е, предполагам ще бъде нашата е, основна роля, а именно е, въпроса за жени от мълцинствата. Съдейки по данните, които имаме и които са научни, обикновено това са хората в най-неблагоприятно положение, когато говорим за равенство в здравеопазването. Има много неща, които могат да се кажат и мисля, че това ще бъде от ключово значение за позицията ни в пленарна зала, да имаме категорично мнение по комисията от околна среда. Ние е, трябва да подкрепяме изменението от нашата комисия по доклада на комисията по околна среда. Е, Благодаря ви, госпожо Парванова. Госпожа Фигередо сега. Sim, muito obrigada. Uh, много, много благодаря. Наистина този въпрос е много-много важен. Знаем, че здравето и здравеопазването е от огромно значение за подобряване на жизнения стандарт, за качеството на живота на хората. И разбира се, тъй като жените имат своите особености, като част от това население, Част от тези особености са свързани с майчинството, но не само. А и с това, че понякога изпълняват задачи, дейности, които представляват всъщност тежък физически труд. С други думи, какво искам да кажа, че жените са особена социална група и трябва тяхното здравоопазване и грижите за тяхното здраве също да отразяват тези особености. И така, насоките насоките, социално-економическите насоки на Евросъюза могат да окажат влияние в тази посока. И всички тези програми, свързани с бюджетни економии, с урязвания на финансиране и така нататък, няма как да не окажат влияние върху здравеопазването на гражданите по принципи на жените в а, частен случай. Разбира се, това е свързано с достъпа до лечение, с достъпа до лекарствени препарати. Защото богатите са здрави, а бедните болни. Това така е било от Колев. И днес продължава да е така. Ето за това настоявам всъщност за отразяване на тези характеристики в текста на нашето проекто предложение. нашата докладчица, разбира се, няма много възможност да въздейства върху крайния текст, но разбира се може да настоява за повече задълбоченост. Разбрах, че това има своите ограничения, но ще се опитам да се съобразя и да дам своя принос. Благодаря. Госпожа Синклер сега. Благодаря, госпожо председател. Важно е да се запази доверието на държавите членки. аз чета, чета този доклад. Струва ми се, че на практика мъжете са в по-уязвимо положение, когато става дума за здравеопазване, защото те е, по-често е, страдат от е, са болни от рак и така нататък. Така че ако има някаква дискриминация, то е спрямо мъжете. И нещо, което искам да добавя. Когато прегледаме този доклад, а, струва ми се, че трябва да да бъдеме по да, да, да, да, да разбираме нещата по-отвътре. В момента с, е, навсякъде трябва да се прилага бюджетна дисциплина, е, урязване, средствата се урязват и понякога Европейския съюз иска да отиде много далече, много бързо. А знаете, че а, е, качеството се постига постепенно, поетапно и мисля, Великобритания беше един добър пример с започване на реформата в здравопазването от 1998 година. Така че отиваме прекалено далече. Ето, показвам ви тук. Защото жените имат са по-малко жертви на инциденти, на злополуки и така нататък. И на практика какво ще се, ще се получи? Заради Европейския съюз застрахователите ще искат по-големи вноски на жените, които в момента бяха в по-добро положение. Така че, Госпожа Томсън. Само нещо. Бих искала да коментирам казаното от последния оратор по повод дискриминацията спрямо мъжете в, в областта на здравеопазването. На една конференция това лято немски изследователки са провели и изследвания в Германия и са постигнали до заключението, че мъж, мъжете са привилегировани, защото 75% от донорите на органи са жени, а 80% от реципиентите на органи са мъже. А. И така че в а, много аспекти в Мъжете са в прилигровано положение, когато става дума за сърдечни операции, лекуване на сърдечно-съдови болести и така нататък. Така че. Е... Господин Шума. Госпожо председател, тази комисия е комисия на жените и равноправието на половете. Е, нека, госпожи, все пак е, признайте в момента, че вие сте в по-привилегировано положение. Поне веднъж, е, в крайна сметка, жените са по-дълголетни от мъжете. Това е, е установено в е, всички, в държави членки. Така че въпроса, който можем да си зададем, е защо, защо на практика имате равноправието е в тази посока. Казахте, че жените биват лекувани по-малко или по-зле. Защо, защо, вие, защо има по-малко сърдечни операции при жените ми? Просто те заболеваемостта е по-малка при тях. Просто. Извинете, но аз, е, може би, не, не съм достатъчно компетентен, но, написано съм пък доктор. Така че и съм а, е, а, е, кардиолог по специалност, сега съжалявам, но но а, всички, всички, всички статистики доказват, че има е, много голяма заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови забол... заболявания при мъжете. Е, факт е. Така че, е, да, по- повече. Е, байпасове се, се поставят на мъжете, просто защото мъжете страдат повече от е, от а, а, сърдечно съдови болести. Така че а, има сега равноправието, трябва да се гледа в едната посока и в другата посока. Сега, вярно е, че има и известно неравноправие или а, неравноправно третиране и спрямо жените и то бе споменато от различни оратори но за това по-скоро са виновни социалните фактори, социалните условия. Е, не толкова достъпа до здравеопазването, защото в крайна сметка, когато сте тежко болен, айде, е, тогава не, независимо дали сте беден или богат, нали сега казвам нещата така черно-бели, но в крайна сметка вие имате достъп до здравоопазване. Но когато а, сте от по-уязвима социална прослойка, достъпа до лекаря е много, е, е, идва на много по-късен етап някакси. И а, имат, живеете при по-лоши условия. И трето, профилактиката, когато вие сте е, от е, уязвима социална прослойка, като че ли достъпа до профилактиката е по, а, по-малък или по, по-труден. Примерно, а, по, трудно се открива рак на шийката на матката от на когато сте от а, социално прослойка, която е в по-уязвимо положение. Много ви благодаря. Аз съм също в списъка на изказващите си, след това ще дам на госпожа Парванова думата. И аз искам да взема отношение. Наистина е вярно, че жените са по-дълголетни от мъжете, но остаряват в по-лошо здраве. Жените се разболяват по-често по-често в сравнение с мъжете. Страдат. Страдат от повече заболявания. Наистина, съгласна съм с казаното от господин Жовен, че здравето не зависи от един единствен фактор – а от много фактори, включително и социо-економически такива. Тоест, здравето, здравеопазването не е еднакво разпределено. Има неравенство, има неравнопоставеност и в ценообразуването на всички тези здравни грижи в зависимост от това към кого са насочени грижите към жени или към мъже. И има определено красноречиви примери за това. Например, ако дойде линейка по някакво сърдечно повикване, свързано с сърдечно заболяване, статистиките показват, че ако жените са извикали аптека, а, линейка, линейката идва за по-дълго време, отколкото ако подателят на обаждането е мъж. Сякаш предимство се дава и този път на мъжете. Да вземем друго сравнение. Ако жена и мъж са болни от една и съща болест, има разлика в начина по който се лекува тази болест. Аз мога да кажа, например, че 20% от общите разходи по здравеопазване в Швеция биха могли да се спестят от всички медицински грижи, ако ако се лекуват по един и същи начин мъжете и жените. Ако мъжете и жените не бяха обект на различно лечебно отношение, то тогава аз смятам, че 20% от разходите в здравопазването в Швеция биха могли да бъдат спестени. На жената и се издава рецепта, за да отиде директно в аптеката и да си купи хапчето. А на мъжете пък ако са болни от същото заболяване, им се предписват много по-скъпо струващи начини на лечение, след това ги викат на консултации, на повторни прегледи и така нататък. Тоест, това не го казвам аз така на Изуст, това са статистически данни. И не само защото в повечето случаи мъжете са лекари и мъжете лекари смятат, че мъжете трябва да бъдат лекувани по-задълбочено. И жени лекарки понякога правят същото. На мъжете им се предписва повторно лечение, консултативен преглед и така нататък, а на жената й се дава веднага рецепта и айде към аптеката. Благодаря. Благодаря го. Аз мисля, че би била грешка, е, защото в нашата страна, когато говорим за равенство между половете, стигаме до противоречи и при двата пола, и за мъжете и жените, и е, е, изтъкваме доводи, за да дадем предпочитание някои от половете. Сега въпросът е чувствителен, засяга тежко държавите членки от 30, 40, 50, 10 години разлика в продължителността на живота живота обикнов... и 16 години повече е, разлика между държавите членки. Е, е, в някои държави членки има 600% разлика. Аз е, мисля, че от 20, аз лично от 20 години се занимавам с въпроса и сега взимам думата по-скоро като експерт, отколкото като депутат. Просто трябва да има е, стандарти за равенството в е, здравето и възоснова на това да определим нашата политика. Това е основният въпрос. Никой не иска да се меси в финансов, финансовата организация или въобще в организацията или въобще в страната статута на системата за здравеопазване в държавите членки. Но основната причина, поради която обсъждаме въпроса, са големите разлики между държавите членки и е, всъщност и основният въпрос си остава въпроса за половете. Естествено, че в някои области мъжете е, са в е, е, необлаготворително положение. Те страдат много повече от сърдечно-съдови заболявания, обаче това е основната причина за смъртността у жените. Така че ако задълбочено не погледнем указателите за половете, няма така просто да решим да извлечем данни от дадено проучване или не. Е, просто трябва да внимаваме, защото може да се окажем пристрастни и да изготвим е, е, неправилни заключения. Дали достъпа е равен, дали вниманието, което се обръща от лекарите едно и също към мъжете и към жените, Просто можем да допуснем грешка, просто трябва да предоставим инструментариума, възможностите, да обменяме най-добрите практики, разбира се, научни доказателства от различните държави членки и когато вече им предоставим инструментариума, държавите членки ще решат как да се слушат с него и, е, е, и не по политически съображения, а по съображения свързани с здравната политика, ще могат е, да се определят приоритети приоритетите, да насочат средства и държавите членки да бъдат отговорни за здравето на гражданите им. Това е положението сега. Не да се месим в здравната система на държавите членки, нито пък да противопоставяме половете и да, и да даваме предпочитания на някой от тях. Просто да имаме по-добра идея къде са проблемите и как да се справим с различията. Благодаря ви. Так, мисис Паванова.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 Благодаря, госпожо, е, каза Да, господин Шовен. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Напълно съм съгласна с госпожа Парванова. Темата е много важна и не твърдейки нещо, дори в е, това, е, в, в, в, в, в тази почитаема, на тази почитаема трибуна, то не значи, че ще ги решим. Много ви благодаря, госпожо председател, че ми предоставяте документ, който, удовлет... който каже, че жените жените живеят по-дълго, но поне по-здрави, искам, искам, искам всъщност да го видя този документ, че жените страдат от екземи, обаче не ги лекуват на млада възраст. Няма ултравиолетово лечение за екземите. И се радвам, че колегата, който улови ни напусна, дава документа, че жените умирали по-рано, защото им давали неподходящи лекарства, които отговаряли на им пола им. Но това, че твърдим нещо, значи, че то е вярно. Так, Eh, Благодаря. Господин Шимански има думата сега. Момент, bo bardzo wiele dyskusji na tej komisji prowadzi do takiego... Сега е съвсем уместно да обсъждаме тези проблеми. Съвсем своевременно е. Сега може би някои аргументи не са съвсем уместни. Малко са мъжете в нашата комисия и разбира се, понякога някои теми а, ни предизвикват. Сега, в, в, в, в случая става дума, може би, за а, качеството на условията на живота, не толкова за а, продължителността на живота. Да, жените най-вероятно живеят в по-лоши условия. Е, от друга страна, жените, макар и при по-лоши условия, живеят по-дълго, но в крайна сметка не можем да, проем, да пременим биологията. И в момента имам чувство, че малко си губиме времето. В крайна сметка, е, доказано е, че мъжете са, живеят, жените живеят повече от мъжете. Доказано е, че рускините живеят до 73 годишна възраст, а мъжете до 61. Сега. а, а, по принцип продължих, продължи се периода за пенсиониране в Русия и сега мъжете трябва да се е, пенсионират на 65 години, а те живеят до 61. А, но аз мисля, че трябва да се опитаме да се съсредоточим върху важните неща. Трябва така да бъдем малко по-благосклонни към мъжете и да продължиме дискусията с чувство за хумор все пак. Благодаря ви, господин. Фернандо, Благодаря, господин Шимански, каза председателката. Да, да, много вълнуваш стана дебата. А я е om att vi Да, убедена съм, че всички споделяме виждането, че еднаквите възможности са важни за двата пола, за мъжете и за жените госпожа Шескова. Dobrý, е, dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já se omlouvám, trochu e, teď e, byla mimo diskuzi, protože jsem běžela na hlasování na výbor. Добър ден, колеги. Аз до сега участвах в съдание на Комисията по регионално развитие. А, е, говориме за пенсионното осигуряване. А, не, не, все още сме на здравеопазването. Аз а, исках и да се изкажа и на тази тема. Ако ми позволите. Бих искал да кажа няколко неща по въпроса, свързан с достъпа до здравеопазването. Търся си в момента бележките. Един, едно от измененията, които предлагаме, е свързано с е, медицинския персонал. Е, и аз смятам, че трябва да има а, е, така баланс между мъжете и жените а, в рамките на професията. Защото струва ми се, че най-често жените са медицински сестри. И затова смятам, че тук трябва да уточниме, че най-често жените са а, медицински сестри или въобще са част от медицинския персонал, макар и да не разполагам с точни цифри. Да, благодаря. Сега госпожа Естрела има дума. Гада, сеньора президент, и queria sublinhar esse, deste дебата a provar que se trata de um tema muito importante. Струва ми се, че а, самият, самото така активно участие доказва, че това е един приоритет, една много важна тема за нас. Док... тук заглавието на доклада е солидарност в достъпа до здравеопазването. Солидарност обаче между всички а, поколения, полове. Аз мисля, че в, когато става дума за здравеопазване, въобще не може да, да, се, да се мисли, да се говори за неравно, неравноправие. Но от друга, от друга страна, неравноправие неравнопоставеността се задълбочава и по-специално в областта на здравеопазването, достъпа до здравеопазване, достъпа до различни видове лечения и много често това зависи от социалната прослойка, на кое, от към която принадлежите. От една страна продължителността на живота е все по-дълга, жените живеят по-дълго от мъжета, но бих искала да наблегна на това, че има доста големи разлики в продължителността на живота на лица от различни социални прослойки по-уязвимите прослойки е, и представители на тези прослойки живеят е, по-кратко, 10, 10 години по-малко за мъжете, 5 години по-малко за жените. Е, пъти болни с сърдечно-съдови заболявания, е, мултиплена склероза, е, бежанци, хора в неравностойно положение. Е, това са лица поставени в неравноправно положение спрямо здравоопазването. Трябва да наблегнем на обучението, на промяната на менталитета, на промяната в поведението, в начина на живот. тук се спомена, че положението е много различно в отделните държави членки, че неравнопоставеността Поставеността е различна, че жените получават по-низки заплати от мъжете, че а, разликата в заплащането е от порядъка на 18% по-малко, когато става дума за жени. Господин Жовен напусна, но той постави въпрос на всички нас. Аз самата не съм лекар, но той спомена, че мъжете боледуват повече от сърдечно съдови болести. Това е, може би, по някакви причини, които са свързани с биологията, биологични причини или начина на живота или може би поради това, че мъжете е, живеят по по-рискован начин. Може би пият е, повече, пушат повече или прекалено. Така че ако става дума за продължителността на живота, трябва да се опитаме да създадем условия за по-голяма продължителност за всички. А, а сега няколко думи за социалните условия. А, професионалната неравност, но това е един комплексен а, проблем – защото ако искаме наистина да а, постигнем успешни резултати, то трябва а, да се занимаваме с различните елементи, компоненти. Аз самата смятам да внеса няколко изменения. Аз самата съм докладчик в а, Комисията по околна среда. На 9 ноември ще предам доклада за превод. Е, така че не разполагаме с е, много време за е, допълнителна работа по този доклад, но той ще бъде внесен в пленарна зала в 2011 година, но този тем, тем, тем, темата, проблема е много важен, от огромно значение. И дебата в различните комисии беше много ползотворен и за мене беше много ползотворен. Благодаря, госпожо Астрела. Господин Форной там от Еврокомисията. Благодаря, е, госпожо председател. Е, е, въпросът е от техническа сложност и е необходимо да натрупаме познания по въпроса и Комисията знае, е, че е, въпреки разликите между тези хора и населения, е, винаги трябва да мултиплицираме социалния ефект. Ние сме мъже и жени от различна възраст, но и в различно социално положение. Аз мога да кажа, че едно от интересните неща в това комунике е, че се опитва да увеличи знанието ни между сложната връзка между биология и околна среда, и за това смятам, че е полезно за всички да знаят, е, че въпреки разликите в продължителността на живота между мъжите и жените, които са различни в различните страни и които се променят в страните, които ние най-добре познаваме, има е, просто съчетание между биологията и социалните фактори. И това се е, наблюдава в страни, където обикновено има значителна степен на равенство между мъжете и жените, е, има е, също така и малки разлики е, при заболеваемостта и съответно продължителността на живота. Така че разликата не се съдържа само в биологията. Така че намерението ни е да е, е, подчертаем значението на, е, на е, социалните условия, които определят много неща. Освен това, не бива да забравяме и околната среда. И не бива да променяме, че има е, променливи величини, е, че е, те се отразяват в, в, в променлива степен. Така че е, хора, е, които в общи линии е, са добре поставени в една, в една от областите, ще бъдат е, добре поставени във всички. И е, е, виждаме, че е, това засяга цялата иерархия в обществото, така че е, е, официално е, има степен А Д, 5 а всъщност при съпоставка с другата стойност от А, Д 13 това е очудващо, защото а, в общи в общи линии продължителността на живота се отразява в здравословното ни състояние. Да, благодаря. Давам думата сега на господин Тарабела за заключителни бележки. Да, благодаря, госпожо председател. Имаше нещо, което обаче не споменахме, а именно стреса. Стреса, на който сме подложени, ако сме мъж или ако сме жена. Особено когато става дума за футболен матч и когато трябва да се свирка на а, дуспи. Сега малко по-сериозно. Социалните фактори и тяхното определящо въздействие, културно-социалните фактори. Господин Жовен преди малко каза, че при тежките патологични случаи има, има разлика в това как се лекува жена и как се лекува мъж. Но аз смятам, че в общи линии нещата не са кой знае колко страшни. Може би това е по подчертано като различие в някои социални прослойки, но на днешно време, например, нещата са равно премерени, разпределени. Например, заболекарите лекуват, е, слагат пломби и на жени, и на мъже. Няма повече развалени зъби при единия пол. И така, е, причините за заболеваемост, затластяването, например, наднорменото тегло, при младите това зависи дори, може да се му се повлияе още от по-ранна възраст, от е, училищната скамейка, може би дори още от по-рано, от семейната среда, преди човек да тръгне на училище. И това може да бъде разрешение на един последващ проблем. Благодаря. И аз ви благодаря, каза председателката. Дебатът наистина бе оживен. Нека да преговорим сега графика. На 10 ноември е крайния е, срок, защото на 29 и 30 ноември ще гласуваме тук в нашата комисия. Комисията, водещ, водещата комисия ЕМВИ ще гласува на 25 януари. И така минаваме към следващата точка от дневния ред за Зелената книга на Европейската комисия относно адекватна, устойчива и безопасна европейска пенсионна система. От от наша страна, от нашата парламентарна комисия, това е госпожа Матера. Тя е докладчик. Ще й дам думата, за да представи въпроса. Благодаря, заповядайте. Grazie Presidente. Nel luglio 2010 la Commissione europea ha pres... През юли 2010 година Еврокомисията представи една зелена книга за европейската пенсионна реформа. Реформа, която се наложи по две причини. Първо, застаряването на европейското население, повсеместното му застаряване, първо, и второ, е, намаляването на ръждаемостта. Наистина проектът е амбициозен и в тази зелена книга се съдържат много ценни насоки и тези си за тази пенсионна реформа в различните държави членки. взето бе под внимание, разбира се, явлението, че това принадлежи на правомощията на държавата членка. В Зелената книга обаче се съдържат важни инструменти, механизми за, за ограничаване, за максимално възможно ограничаване на препятствията, които все още не позволяват свободно движение на хората а ние търсим пълно, пълна свобода на движение на европейските граждани. Колко пъти сме се сблъсквали с случаи, в който някой работник, служител, работещ изобщо, трябва да направи компромис и да не приеме някое много привлекателно работно място, просто защото не иска да загуби пенсионни права, придобити в друга държава. И Комисията по економически въпроси поиска от нашата комисия по правата на жените и равнопоставеността да изработи становище. Становище, в което да се застъпи именно това – различията в пенсионното осигуряване на мъжете и на жените. Със сигурност има около 17% различие в заплащането на жените и на мъжето, което веднага след това се отразява върху пенсията. Ясно е, че често е, жените работят на полуработен ден или пък е, не могат да си намерят достатъчно привлекателна работа, защото просто имат и други ангажименти, като отглеждане на деца или грижи към възрастни, за възрастни роднини. И това, разбира се, отразява на пенсията след това. Освен това, жените са изложени в по-голяма степен на обедняване, ако мога така да нарека процеса, отколкото жените, просто защото жените живеят повече време, отколкото мъжете. И определено е наше задължение да изработим едно висококачествено становище. Целта ни ще бъде равнопоставеност между мъже и жени и в областта на пенсионното осигуряване. Разбира се, изчисленията за заплата, на заплата са едно нещо, са добра изходна база, но може би трябва да включим и времето, през което жените се посвещават на отглеждане на деца или на обгрижване на по-възрастни или роднини с увреждания. Така че моля за вашето сътрудничество, за да бъде възможно най-добро нашето становище. Благодаря. Také ještě jednou dobré, dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Teď se konečně... Дами и господа, сега ще обсъдим eh, доклада, който смятах, че ще бъде обсъден по-рано. Има eh, един въпрос по точка Д където се казва, че е, мъжете и жените е, трябва е, да бъдат равни, когато говорим за възрастта за пенсия. В Чешката република жените са облагополучни приятелствани, защото се пенсионират по-рано и се има предвид и колко деца има, когато се изчислява на каква възраст ще се пенсионират. Е, така че е, какво е мнението на Народната партия по точка Д? Всъщност е, аз имам предвид, че в Чешката република жените могат да, да загубят предимството, което имат в Чешката република. И в допълнение към това имам въпрос по точка трета е, в новите държави членки трябва да преразгледат своите пенсионни системи, като взема предвид по-високата продължителност на живота на жените. Какво означава това изречение? Аз не знам как точно да го тълкувам. Е, благодаря ви. Сега нека да чуем господин Шимански. Е, благодаря ви. Аз искам да привлека вниманието ви за социалната и семейната роля на живота, когато се става въпрос за отглеждането на децата, например. Защото чешкият пример може да послужи е, за вдъхновение и мисля, че нашата комисия трябва да бъде твърда е, да, при избягването на дискриминацията на жените е, е, защото е, те отглеждат децата. Не трябва да забравяме и демографските промени. Ако не се предприемат действия, колкото и скъпи да са те, между другото, няма да можем да избегнем демографските проблеми. И за това смятам, че тези въпроси трябва да получат така сериозно внимание тук. В много държави членки пенсионните системи са различни, защото жените имат по-низки пенсии, те са с по-малки заплати, по-малък трудов стаж имат, а от друга страна имат по-дълга продължителност на живота. И пенсиите им са по-малки. Мъжете работят повече, печелят повече, имат по-кратка продължителност на живота и се взимат пенсиите по-малко време. И е, аз мисля, че се е, използва предвиждането за е, евентуална продължителност на живота и пенсиите се е, изчисляват възоснова на това. И е, заради това е, се смята, че трябва пенсиите на жените да са по-високи от това, което посочват някои показатели и може би трябва и държавите да се намесят в такъв случай. Така че е, въпросът е как ние възприемаме равенството на половете на пазара на труда е, защото мъжете работят по-дълго при по-кратка продължителност на живота. Говори се за е, дискриминация на жените. Тези разпоредби е, е, са приветствани и се надявам не да бъдат укрепени въз основа на чешкия пример. Е, жените се трудят много сърдно, защото те се грижат за семейството. Те допринасят до брутния, брутния вътрешен продукт а това не се взима предвид. Много често те е, биват ощетявани в края на трудовия си живот, а държавата трябва да ги подкрепи или някой, който има пенсия. Е, děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co tady říkala moje kolegyně z České republiky a říct, že samozřejmě... Bych е, искала da... допълна казаното от моята колега от е, Чехия. Вярно е, че във всяка страна, всяка страна си има своя система за изчисляване на пенсиите и решава дали да вземе предвид а, отглеждането на деца или не. Но мисля, че трябва а, да, из, да избегнем обаче снижаването на стандартите, които някои страни искат да ни наложат и да, да се каже, примерно, че целта трябва да, да бъде пенсиониране на еди каква си възраст. При всички случаи отглеждане на тъна деца трябва да си взема преди при изчислението на а, трудовия стаж. Вярно е, че жените живеят по-дълго, но в такъв случай защо жените се пенсионират по-рано? Има две, има две причини за това. Първо, жените в продължение на няколко години се грижат за децата, отглеждат деца. Ако те имат няколко деца, често жените имат по-малко трудов стаж на работно място, отколкото мъжете. Е, за това, е, ако говорим за равноправие, трябва да вземем предвид и броя на децата. А ако жените е, допринасят много за развитието на обществото, защото обучават децата да се хранат добре и така нататък. Да, благодаря ви, госпожо председател. И аз мятам, че има големи различия в, в пенсионните системи в Европа. Различни са в една държава и в друга. Освен това, изчислението на пенсионната сума обикновено се основава на стажа. Може би това се дължи на устарелият модел, който прилагаме. Нужно съвременяване, особено в съвременните времена защото жените вече работят много повече, отколкото преди. Работят вън от къщи, става дума. Така че тази пенсионна реформа трябва да отрази по някакъв начин различията, които съществуват между мъжете и жените в трудовото им възнаграждение най-паче. Жените в много случаи работят на полуработен ден, при несигурни условия и освен това страдат от стереотипи и от а, някои широко разпространени предразсъдъци към жен... неженените жени, към жените с деца, но без съпруг и така нататък, и така нататък. Госпожа Матера вече каза, че понякога различията в заплащането са от 17-18, пък аз добавям и до 20%. Дълголетието е друг фактор. Има някои жени, които доживяват до 78, 80, 85 години, така че пенсията пенсията в крайна сметка покрива много малка част от техните потребности и за това всъщност живеят в бедност в крайна сметка. Ето за това нашето желание е реформата да отрази минимално, минималното равнище, което трябва да задоволи минималните нужди на всички жени, Разбира се, че бъдещата пенсионна реформа трябва да държи сметка за различията между жените и мъжете. Ще представим в този смисъл изменения, предложения за изменения, за да може това да бъде застъпено и особено прогресивното виждане, което изповядват социалистите в този смисъл. Зелената книга. Зелената книга е добро начало добро начало за евентуално бъдещо устойчиво пенсионно осигуряване в Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Пападополос. И така, остават ни още две точки от дневния ред. И в 11.30 имаме назначено заседание на координаторите. Така че моля тези, които ще вземат отношение сега, от сега нататъка да са кратки. Госпожо Бауър, заповядайте. Really a... Благодаря ви. Наистина това е много вълнуваща тема. Равнопоставеността понякога води до неравенство. защото примерно преимуществата, на които се радват жените в а, чешката система, вече не съществуват в словашката. От друга страна, има а, сен, сен, се намаля, намалява се и ам, вноската на жената съгласно броя на отгледаните деца, но Има най-различни начини за изчисляване на пенсионната ставка. включително и продължителността на живота в пенсионна възраст. И там се оказва, че разликата е от 7 години между мъжете и жените. А, и, е, но ако тази разлика залегне по някакъв начин, бъде отразена в е, законите, в е, законодателството, това ще доведе до много опасна, опасно положение. Така че аз ще а, изменение в а, този смисъл. Бих искала също така да спомена, че 2006, ако не се лъжа, или може би 2008 година приехме резолюция а, по повод а, разликите в заплащането между мъжете и жените, защото в крайна сметка в крайна сметка нека не забравяме, че разликите в пенсиите, в размера на пенсиите проистича пряко от разликата в заплащането между мъже и жени. Благодаря госпожа Бавър, госпожа Люли. Благодаря, госпожо председател съжалявам, трябваше да реша и, и други проблеми в качеството си на квестор. Така че се извинявам през госпожа Матера. Бих искал да кажа следното. Когато имаме искания, нека не забравяме какви са различните системи, различните режими, прилагани в различните държави членки защо говориме само за изчисляване в преди трудовия стаж, но актюерски. Е, но това е това е една основа за а, изчисляване размера на пенсията, но в моята страна, колкото повече сте работили, колкото по-висока заплата сте взимали, толкова по-висока пенсия ще вземете, защото просто вие. А, на вноските ви са по-високи, така че нека да внимаваме когато разглеждаме и работата на непълен работен ден. В система, в която пенсиите се изчисляват на основа на вноските, не можете да искате някой, който е работил 8 часа седмично или 20 часа седмично, да получава пенсия в размер еквивалентен на лицето, което е работило 40 часа седмично. Така че, нека е, е, нека бъдем много внимателни и точни тук. Да, ние е, трябва да изискваме минимална пенсия – а, има, съществуват такива минимални пенсии и на практика се получава, а, че хората, които са работили на непълен работен ден, малко количество часове, получават а, същата пенсия като хора, които са получавали минимална заплата. Така че ние трябва на практика да и... какво трябва да искаме? Трябва да искаме индексация, включително и за отглеждане на деца. Но в, а, това съществува в много държави а, членки, но сега предвид а, економическата криза, като че ли искаме да направим крачка назад. Това в никакъв случай не трябва да става. Трябва про, от друга страна да има и минимален брой години за въз... при а, за получаване на пенсии. Но трябва да бъдем много внимателни, когато имаме искане. Господин Нордхайм от името на комисията. Всъщност дискусията започна. Комисията като колегиум иска да се създаде становище. Ние искаме да гледаме на пенсионното осигуряване реалистично, да видим различните режими, които могат да помогнат на държавите членки. Комисията няма възнамерение да отрича правомощия в тази област. Въпросът е просто е, как е, Европейския съюз може да уравновеси по някакъв начин е, това, което прави предвид пенсионните реформи, извлеченията от кризата и комисията иска да се отрази тенденцията към смесени пенсионни режими. Е, е, консултацията е до 15 ноември. Мнението на Европейския парламент ще вземе под внимание, когато стане готово е, и ще имаме предвид при доклада, при консултацията и тогава комисията ще изготви своето мнение под формата на бяла книга. Благодаря ви. Госпожа Матера, ако обичате, бъдете кратка. Си, президент инфати анкио... Ако обичате обаче да сте кратка. Благодаря ви, госпожо председател. И аз гледам непрекъснато часовника. И просто ще кажа следното изречение. Благодаря ви, госпожо Люлинг, когато ни предупреждавате и препоръчвате да сме предпазливи. И аз така мисля, говорим за европейска пенсионна система, като обаче не е еднаква във всяка държава членка. Затова искаме тяхното пригаждане към новите устойчиви темпове за развитие и към новите идеи за равнопоставеност на мъжете и жените. Няма да отговарям конкретно на всички изказали се. Моля обаче следващия път да се предвиди повече време за толкова важен дебат. Благодаря. Благодаря. Графикът сега. 4 ноември предаване на предложения за изменение и гласуваме на 13 ноември тук в нашата комисия. Продължаваме, значи, бързо по дневния ред. проект установище за регламент, свързан с приложимото право към развода и законната раздяла. Процедура по засилено сътрудничество. Госпожа Клас замества сега докладчицата Невлер. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Тук днес към като представител на Ангелика Неблер, която е на конгрес на своята партия в Бавария. Важно е да бъде там, защото, защото се стараем да има повече женско присъствие в управителните органи на политическите партии и това е един такъв случай. И така, приложимото право към законната раздяла и развода, процедурата по засилено сътрудничество. Около 200 000 брака бяха сключени в Европа, като бракосъчетаващите се са от различна националност. И това трябва да се, тази сума трябва да се прибави към вече съществуващите 16 милиона такива брака. Около 40 до 50 хиляди такива международни бракове след това приключват с развод. С оглед на общностното право, трябва да прегледаме и да ревизираме приложимото право с оглед на правото на свободно предвижване на гражданите. И освен това да предвидим евентуални, евентуалното въздействие на местната право прилагаща система. Госпожа Неблер е разработил един кратък доклад и искам да направя сега преглед на различните изменения. В първа точка тя добавя нещо, няколко фрази към 16-та точка от преамбюла, тъй като твърди, че приложимото, приложимата правна норма може да бъде свободно избрана от съпрузите, но след това трябва да се придържат към съответните последствия от това. Госпожа Невлер смята, че нотариални документи у нотариални документи, по силата на които този избор на приложимо национално законодателство бива определена, могат да бъдат достатъчен документ за това. След това съдебните разноски също трябва да бъдат предвидени. Там, където са предвидени помощи за съпрузите при изплащането на съдебните вноски, трябва да бъдат разширени и за случаите на развод и съдебна раздяла когато съдебна раздела в смисъл такъв, когато не се стига до развод. Какво значи това? Значи, че съпрузите, които са материално не много добре, да могат да разполагат с такъв вид подпомагане. Виждам, че си гледате часовника, госпожо председател, но не мога по-бързо да говоря. В коментарите към 17 точка от преамбюла са включени устни изменения за това, коя национална съдебна система трябва да бъде избрана в случай на развод или съдебна разводяла. Според госпожа Ниблер това не е достатъчно като изискване и че трябва да бъде изповядано от нотариус. Защо? Защото обикновени документи лесно биха могли да бъдат фалшифицирани и за това трябва да има нотариален подпис върху тях. В много държави членки съжителството на брачни, на съпружески начала е равнозначно на бракосъчетание, така че тук трябва да видим кое национално законодателство ще се прилага, ако има смесване на два, на два такива казуса. В смисъл такъв има развод, но преди това не е имало бракосъчетание, а просто съжителство на съпружески начала. Същото се отнася и за законна раздяла на такъв вид съжителства. След това как ще се разшири приложното поле в случай на развод и раздяла Но има освен раздяла и развод и така наречения нулитет. Понякога тези бракосъчетания са обект на нулитет, без обаче в крайна сметка бракосъчетанието реално да се е извършило преди това. Всичко това се дължи на различните системи анулирането на брака следва да бъде друга правна фигура, която да се присъедини към развода и раздялата. Госпожо Пападополос, много бързо, ако обичате. Госпожо председател, имам някои въпроси, които ме помоли господин Тарбела да задам. Единият въпрос е към докладчика. Става дума за това, което тук що споменахте. относно обхвата на а, това изменение. Защо анулирането на брака трябва да бъде включено и защо пък е било е, изключено от а, комисията? И е, два въпроса към комисията. Първият въпрос е по член 5. Можете ли да обясните защо, какво имате предвид под Лекс Фори? Можете ли да дадете точен пример за това? Е, и представете си, че става дума в, за Малта. Малта не признава, в Малта няма разводи. Тогава какво ще стане? Така че имаме нужда от допълнителни обяснения. а, можете ли да ни дадете и няколко примера за дискриминаторно отношение и сега към комисията. Tack, mrs eh, Lulling. Euh, Председател, това е много важен проблем. Не смятам, че трябва да бързаме и трябва да разполагаме с време, да се изказваме. Става дума за една много чувствителна област. От преди 45 години зададах въпроса на комисията. Тогава господин Равенштайн беше председател на комисията и той ми, ми каза, че не разполага с правомощия в тази област. Но става дума за един много голям, значим проблем, е, в, е, включително включително и така наречения разводен туризъм, който се поражда от разликите в законодателствата. Ако се не лъжа, един инициативен доклад бе представен пред 1995 година за разделянето на пенсионните права в случай на развод. Мисля, че трябва да преразгледаме и да, да се върнем към този доклад, защото там имаше едни разпоредби, които биха могли да бъдат включени тук така че а, спирам до тук. Мисля, че трябва да, да се върнем към това, което вече сме поискали от комисията преди 15 години, а комисията не е направила нищо междувременно. За да ние бяхме отправили тези искания, точно защото искахме да се избегне разводния туризъм. Е, разделянето на правата съществува в Германия, но не в други страни. Е, така че, е, когато един мъж реши да не дели правата си с жената, която не е имала професионал, не е била професионално заета, отива на друго място, така че немците не искат да се развеждат в Германия. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Съгласна съм, че това е важен въпрос. Когато ни се отвори нова възможност за дебат по него, ще се върнем Госпожо Сискова, заповядайте за крайни брешки. Jenom chci si právě, že chci požádat, aby této důležité věci z mého pohledu bylo věnováno více času ještě k diskusi. Съвсем накратко, аз съм убедена, че темата е изключително важна и за това трябва да имаме повече време, за да я обсъдим. Има едно нещо, което трябва да обясним, а именно как е, е, частното право в държавите членки ще се използва, е, за да се справим с много правни аспекти, които трябва да обсъдим. Това е. Благодаря ви. Е, благодаря ви. Госпожа Левски, е, извинете, е, госпожица е, Халевски от комисията. Господин, извинете. Добър ден, госпожо председател. Благодаря ви за това, че поканихте комисията да участва в работата на комисията за равни права на жените. Тази сутрин благодаря на докладчика, че толкова бързо и ефективно изготви становище ние споделяме амбициите на председателството да приключи въпроса колкото може по-бързо. И тук вашата комисия е, допринася за тази цел. И за това ние приветстваме и високо оценяваме вашите усилия е, за това, е, че почти се постигна решение през юли е, и в крайна сметка всички разбраха, че трябва да приключим въпроса. Няма да ви отнемам повече време. Ще се опитам веднага да отговоря на въпросите. Е, Въпросът повдигнат от госпожа Пападополус. Е, първият въпрос е свързан с приложното поле на инструментариума. Защо ние изключваме издръжката? Ние ги изключваме, защото е пряко свързан с е, е, действителността на брака и е, това, това всъщност е извън на приложното поле. Е, но искам да уверя почитаемите членове, е, че това не е правен вакуум. Има е, съществуващи правила и е, има практика във връзка с тази издръжка. Просто въпросът е кое право ще се прилага. Просто трябва да се определи кое е приложното право преди да се стигне до бракоразводно дело. По втората точка е свързан с естеството на член член 5. Член 5 е, е предвиден да предвиди приложното право е, и е, е различно от клаузата за обща политика в член 7. Там се включва изискване на държавите членки, които имат опит с подобното приложимо право и целта е да се избегне, поне доколкото разбираме, целта е да се избегнат протяжни процедури и докато се определи е, как да се съвместят правните системи, е, защото е, в някои съдилища трудно се прилага клаузата за обществен ред и просто има така е общо разглеждане на условията. В тяхната система това работи добре, но ние бихме могли като комисия да се съгласим с това и е, нашето е, предложение за март ще е, е, гледам, ще спазим правомощите, които ни се дават от държавите членки и да включим е, това предложение, което е направено още от 2008 година, като компромисно предложение от съвета. Третия въпрос какво значи е, е явна несъвместимост с обществения ред. Това е клауза, е, която се намира в е, целия инструментариум за приложимо право. Това е стандартна клауза не само в правото на Европейската общност, но това е изобщо инструмент по, е, е, в много международни конвенции. Обществения ред обаче трябва много внимателно да се използва като критерий. В Европейския съюз имаме е, един правно пространство. Трябва да има доверие в съдилищата, в различните правни системи и трябва да бъде изключение. Тоест явна несъвметимост предполага, че приложимото право е, вече е проблем и е, само в крайен случай трябва да се използва този аргумент. Да, е, казах, казаха се и други неща. Uh, въпрос, който е, който е повдигнат още 2006 година. Имаме е, е, това беше по инициатива на държавите членки. Търси се по-близко сътрудничество, но комисията нищо не е предложила по своя собствена инициатива. Имахме време да помислим. Днес вече сме набрали инерция и е, ще изготвим график, но сме насърчени от е, направените тук изказвания и искаме да ви, така, да ви приканим да продължите, да продължите така качествено да работите. Много ви благодаря. Благодаря на представителя на Еврокомисията. Минаваме сега към заключителните бележки на госпожа Клас. Да, благодаря, ще бъда кратка. Благодаря на всички изказали се. Ще предам всичко, чуто тук на госпожа Ниеблет. човек обикновено не мисли за това какво се случва с държавите, където няма развод, където разводът е разрешен, като Малта, например. Трябва да видим какво да правим, защото това е, е процедура по засилено сътрудничество. Целта е да се избягва евентуална дискриминация и за това човек ясно да знае по какъв закон е женен и по какъв закон може да заведе бракоразводно дело. Благодаря ви наистина за това, че ни обърнахте внимание. Благодаря ви, госпожо Клаус, казва председателката. И сега минаваме към следващата точка на дневния ред. И да, момент само да кажа, че 9 ноември е датата за крайно предлагане на изменения, гласуване в комисията тук 29 и 30 ноември. 2 декември отново гласуване в водещата комисия този път. И сега, последната точка – ролята на жените в селското стопанство и селските региони. Добре дошла на госпожа Егле. Съжаляваме, съжалявам, казва председателката, но много напреднахме с времето, така че моля да сте кратка. Заповядайте обаче. Э, Благодаря, госпожо председател. За съжаление, и аз нямам много време. Трябва да си тръгна най-късно в 12 часа, защото трябва да посрещна една делегация от Киргистан и хич не би било вежливо от моя страна да не съм точна. Не мога да ги оставя господата киргисти да ме чакат на входа. Ще се опитам и аз, значи, да бъда кратка, не само защото вие ме молите и защото аз така искам. Да, а, наистина Важно е, че имаме възможност да напишем такъв доклад. Защо е важно? Нека да дам кратка историческа справка. Испанското председателство вече повдигна този въпрос. Всъщност това беше един от техните приоритети за ролята на жените в селските региони. След Испанското председателство въпросът е, сякаш затихна, заглъхна, въпреки че по време на председателството бе много на мода и мнозина помислиха, че няма, това е неоправдано и се заеха на работа, за да подновят отново този дебат за жените, особено с оглед на общата селскостопанска политика и нейната реформа, нейната реформа и нейният втори, втори стожер. За какво става тук дума? Става дума за по-голяма видимост на жените в селските региони. Моят първи проекто доклад вече е изпратен, вече е проучен от всички заинтересовани страни и много асоциации, много съсловни организации на жени с косопански труженички също имат възможност да запознаят с него и да го коментират. Обикновено в един доклад човек може да напише само хиляда машинописни знака, с други думи, трябва определен талант за ясно изказване на мисли. Тази седмица обсъдихме всичко това в Комисията по селско стопанство и решихме, че имаме възможност да доизясним нещата чрез изменения и компромисни изменения. Моля ви и вас за помощ. Докладът се стои от 5 части, 2 за преамбюла. Жените в селските региони и мултифункционалността, множествената функционалност на женското присъствие. Това е вторият дебат. След това има и части посветени на жената в селското стопанство. Жените са гръбначният стълб на съскостопанският сектор и изобщо на цялото пространство, свързано с селските региони. Те присъстват все по-ясно и по-отчетливо. Важно е да разберем какво е тяхна, каква е тяхната роля в всички селскостопански обекти и какви функции изпълняват те там, в фермите, например жената Жената има право на успешна професионална кариера в селските региони. В Евросъюза има много части, където жените определено бягат от е, селските региони, търсят реализация на друго място, нещо, което определено се отразява на социалната тъкъл, тъкън на селските региони. Какви, какви възможности за развитие дава селският регион на жената и как може това да се подобри с цел задържане на тази жена в селските региони? и за това как сълскостопанският труд да бъде направен по-привлекателен за нея. Жената обикновено е част от семейство, обикновено е женена за сълскостопански работник на свой ред, но така или иначе нейният сълскостопански труд е различен. Какъв вид грижи, какъв вид социални услуги са необходими в селските региони? за детски ясли, детски градини, центрове за възрастни хора, за дневни грижи или пък възможности за обучение начално или продължаващо и така нататък. Така, така Такива статистически данни обаче, за съжаление, няма. А пък има много ценни примери за подражани в някои държави членки, които другите не познават. Ето за това нека да тръгнем на обмен. Жените селски труженички са обект на внимание от много време на в Комисията по селско стопанство Агри. тъй като те работят на равни начала с партньорите си, например, в управлението на сълскостопанските ферми. Те участват в а, производствената дейност, така че трябва да участват и в разпределението на благата. Разбира се, законодателството в различни държави членки в този смисъл е различно. Аз обаче съм, съм привърженичка на това, че не трябва да се отказваме от дебат по този въпрос. Когато когато аз пледирам за равно представителство в различните професионални организации, имам, имам предвид и обратната информация, която достига до мен някои искат около 40%, ако не и повече, участие на жени в съсловните организации или в управленските местни органи. През юни проведохме първия дебат по този въпрос. На 28 септември се проведе семинар. И сега докладът ми бе представен в комисията Агри на 25 октомври до 16 ноември имаме време за представяне на изменения. Гласуването е предвидено в комисията Агри на 26 януари. През март месец ще гласуваме в пленарна зала. С други думи, има време за разговори с различните участници и представители на бранша. Благодаря. Благодаря, госпожа Ягли. Аз искам да ви благодаря за свършената работа. Мисля, че наистина отговорихте на всички наши очаквания, получихме пълна информация, цялостна информация. Вие а, представихте много добре положението в селските региони. Графика е ясен. Значи до 16 ноември трябва да внесем измененията в комисията по земеделието, селското стопанство, т.е. разполагаме с време за да обсъдиме а, измененията. Благодаря ви за това, че посет... ни посетихте, че дойдохте да работите с нас. И така приключваме сега заседанието и бих помолила координаторите да останат, за да продължим работата си с тях. Бих искала да помоля всички останали колеги да напуснат залата колкото се може по-бързо, защото и без това сме закъсняли. Благодаря. Interesting debate we have here. It's always better to have an interesting debate.